Кари колеги, дямо инизио алла... Уважаеми колеги, ще започнем с гласуването. И така, преди да започнем по същността, първо искам да кажа, че економическата комисия представи изменение на текста, който беше представен пред Европейския парламент, който ще бъде публикуван в протокола на сеанса на заседанието, така както се изисква по член 216 алинея 4. Тази, това изменение се счита за прието, освен ако 40 депутати или една политическа група не поиска гласуването на текста в следващите 48 часа. И така, готови ли сте, за да можем да започнем веднага с гласуването? Готови ли сте? И така, започваме гласуването според упростената процедура по доклада на Херберт Роуз статут на Международната агенция за възобновяема енергия, която трябва да се присъедини към Европейската общност. И така гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Авете вотато тутти! Всички ли гласуваха? Има някои, които казват да, други казват не. В такъв случай ще взема предвид, че някои все още не са заели местата си и ще изчакам. И така, мисля, че сега всички вече гласувахте. Добре, прекратяваме гласуването. ...478 гласували, 453 за, 13 против, 12 въздържали се. Докладът се приема. А, господин Касини иска думата, моля. Благодаря, господин председател. Аз не успях да гласувам на време. Исках да гласувам за. Моля, вземете го предвид. Добре. Ще, ще го вземем предвид. Ще отчетем вашето гласуване за. И така, сега пристъпваме към доклада на Пауло де Кастро устарели актове на съвета в областта на общата сълскостопанска политика. Гласуваме по простената процедура. Моля, гласувайте електронно. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? La votazione chiusa. Прекратяваме гласуването. 543 гласували, 542 за, Един против, няма въздържали се. Това е почти абсолютно мнозинство. Това е едва ли не българско мнозинство, както ние му казваме. А сега преминаваме към гласуването на другият доклад на Пауло Де Кастро, делегиране на задачите за лабораторен анализ. Моля, гласувайте с електронните си карти. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 577 гласували, 534 за, 14 въздържали се, 29 против. Приема се доклада преминаваме към доклада на госпожа Хюбнер. По упростената процедура намаление на акцизните ставки за Мадейра и Азорските острови. Гласуваме с електронни карти. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 604 гласували, 579 за, 13 против, 12 въздържали се. Докладът се приема. Лонореволе Мартин ha chiesto la parola, gliela concediamo. Господин Мартин, искате думата ли? Давам ви. Да, господин председател, моята машина не функционира. А, си, си. Prendiamo atto della sua... Добре, в такъв случай ще отчетем това. И минаваме към доклада Герингер по простената процедура пак. Става въпрос за доклад за опазване на дивите птици. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 619 гласували, 592 за, 4 против, 23 въздържали се. Докладът се приема. Втори доклад на госпожа Герингер. Все така по простената процедура. Става въпрос за газовите уреди. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 638 гласували, 618 за, 11 против, 9 въздържали се. Докладът се приема. Трети доклад на госпожа Герингер по предоставянето на аудиовизуални медийни услуги. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 641 гласували, 620 за, 13 против, 8 въздържали се. Докладът се приема. Четвърти доклад на госпожа Герингер за защита на работниците от рискови, свързани с експозиция на азбест по време на работа. Гласуваме по процента процедура. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 654 гласували, 643 за, нито един против, 11 въздържали се. Поздравявам госпожа Герингер за четвърти път. Пети доклад Герингер. Все така упростена процедура ветеринарни проверки на животни, въведени в общността от трети, трети страни. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 657 гласували, 644 за, 11 против, 2 въздържали се. Докладът се приема. Шести доклад Геринге. Това е доклад за система за събиране на счетоводна информация за доходите и економическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност. Гласуваме по упростена процедура. Моля, гласувайте електронно. Прекратяваме гласуването. 657 гласували, 632 за, 17 против, 8 въздържали се. Докладът се приема. Седми доклад Герингер. Тук става въпрос за ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене. Моля, гласувайте електронно. votazione è chiusa. Прекратяваме гласуването. Votanti 662. 662 гласували, 641 за, 15 против, 6 въздържали се. Този доклад също се приема. Осми доклад Герингер. Чистопородни и разплодни животни от рода на едрия рогат добитък. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. 655 гласували, 633 за, 13 против, 9 въздържали се. Приема се. Девет доклада госпожа Герингер. Всичките са приети. Това, това е същински рекорд, госпожо Герингер. Поздравления! А сега минаваме към доклада на господин Бузотио. Става въпрос за освобождаването от визи при краткосрочни пътувания между Република Остров Маврици и Европейския съюз. Моля, гласувайте електронно. Прекратяваме гласуването. 662 гласували, 602 за, 32 против, 28 въздържали се. Докладът се приема. Втори доклад Бусотил за споразумението за освобождаване от визи при краткосрочни пътувания между Сейшалските острови и Европейския съюз. Моля, гласувайте електронно. Прекратяваме гласуването. 667 гласували, 610 за, 28 против, 29 е, въздържали се. Докладът се приема. Трети доклад Бузотил. Споразумение между е, Европейския съюз и Антигуа и Бар... Барбуда за примахване на визите за краткосрочен престой. Гласувайте, моля. Прекратяваме гласуването. 604 гласували, 663 гласували, 604 за, 29 против, 30 въздържали се. И този доклад на господин Бузотил се приема. Четвърти доклад Бузотил. Премахване на визите за краткосрочен престой между Европейския съюз и Сент Китс и Невис. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. 664 гласували, 603 за, 28 против, 33 въздържали се. Докладът се приема. Пети доклад Бузатил за примахване на визите за краткосрочен престой, споразумение между Европейския съюз и Антигуа, Барбуда. Моля, гласувайте. Барбуда, като барби на френски барби, като брадат, като господин Шулц. Моля, прекратяваме гласуването. 672 гласували, 612 за, 29 против, 31 въздържали се. Приема се. Шести доклад Бозотио. Премахването на визите за краткосрочен престой. Споразумение между Европейския съюз и Бахамите. Моля, гласувайте електронно. Прекратяваме гласуването. 672 гласували, 608 за, 31 против, 33 въздържали се. Този доклад също се приема. Поздравявам господин Бузотия, който успя да получи одобрение за 6 от 7 доклада. А сега преминаваме към гласуването на докладите на, гос... на, докладите на госпожа Хаук. Проект на коригиращ бюджет номер 9-2009 на Европейския съюз за финансовата година 2009. Земетресението в Италия. Тук ни трябва квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. 673 гласували, 654 за, 15 въздържали се, 4 против. Докладът на госпожа Хаук се приема. Поздравления! Поздравления и от... ви благодаря също от името на Италия. Минаваме към гласуването по простената процедура на доклада на господин Бъг а именно за глобализацията. Тук също ще гласуваме електронно. Трябва ни квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. 677 гласували, 598 за, 49 против, 30 въздържали се. Искам да поздравя господин Бънг. Доклада му беше прият. Минаваме към доклада Лолис за искане за снемане на имунитета на господин Марек Сивич. Моля, гласувайте електронно. Е chiusa la votazione. Прекратяваме гласуването. 671 гласували, 639 са, 17 против, 15 въздържали се. Докладът се приема. А сега подлагам на гласуване доклада Коел. Относно механизъм за оценка с цел наблюдаване на прилагането на достиженията на правото от Шенген. Предложението не съдържа изменения, така че гласуваме цялото предложение. Моля, гласувайте електронно. Но... Noi stiamo votando la proposta di decisione sulla quale non vi sono emendamenti. Моля, гласуваме предложение за за доклад без изменение. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. Не сме ли го прекратили?